So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Скъпи колеги, добре дошли на заседанието на нашата работна група, на нашата комисия, извинете, днес след обед. Точка 15 от дневния ред. Приветствам най-сърдечно нашия комисар Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните. Бих желала да приветстваме генералната директорка Паула Тестори и целия екип на генералната дирекция, която а, отговаря за нас. А, безопасността на хранителните продукти е една много деликатна тема, както знаем. Ние сме прекарали много време в дебат по тази тема Наскоро имаше един провал в рамките на регламента за нови храни. Това обаче не означава, че по други теми нещата няма да тръгнат добре. По други теми, които са включени в дневния ни ред и които ще разглеждаме в близко бъдеще. Здравето е една широка тема, с която се занимаваме сериозно, въпреки че нашата комисия е толкова се занимава с толкова широк диапазон теми, че аз мятам, че трябва да имаме наистина повече време за различни аспекти на политиката на здравеопазване на Европейския съюз. Днес ние се срещаме в рамките на структурирания а, диалог а, на съветите. Рамковото споразумение между парламента и комисията предвижда да обменяме мнения в съответните политически области. Ще направим това днес и сега бих желал да благодаря на комисаря за това, че той регулярно ни информира неформално и сега ще му дам думата, за да направя едно изложение по темите, които са включени в политическия ни дневен ред днес и за бъдеще. Заповядайте. thank you very much, Chairman. Благодаря ви много, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, добър ден! Аз се радвам много, че съм тук. Около една година от както започнах работата си на този пост. Искам само да подчертая, че много високо цена всички съвети и препоръки, които ми даваха и правиха членовете на вашата комисия. През последните 12 месеца мисля, че постигнахме много успехи в укрепване на позицията ни по въпросите, които касаят и вашата комисия и най-вече, например, по на органите и донорството на органи и много други неща. Разбира се, не всичко е толкова успешно. Например, предложението а, за новите храни и неговия провал е съвсем скорошно. И така, нека да очертая основните приоритети за 2012 година. Нека започна споменавайки бъдещото предложение на комисията за тютюневите а, произведения. Тютюна не е продукт като всеки друг. Тютюнът е изключително токсичен а, продукт, който а, успява да закачи а, на кукичката си много млади европейци. Един от трима 13 годишни в Европа вече пуши. Целта е да направим колкото се малко, може по-малко привлекателен тютюн и тютюновите продукти на, за младите. Сега търсим регулаторните възможности, за да регулираме добавките, които се слагат към тютюновите продукти, ароматите и други. Например, електронните цигари също са нещо, с което ние ще се опитаме да се борим. В този дух аз пред, пред, планирам да предложа няколко неща следващата година и аз разчитам много на подкрепата на вашата комисия и всъщност и на целия парламент. Нещо друго. Смятам да надграждам на здравата основа, която поставихме по отношение опита ни в борбата с H1N1 и да проверя каква е готовността за борба с пандемични а, явления в Европа. Това предложение е открито за допълнение до края на този месец. Както предполагам е ясно на уважаемите депутати, през 2012 година а, изследван... клиничните изследвания и директивата, която ги регулира е нещо, с което ще се занимаем за 2012 година. И имаме спад в а, клиничните изследвания. Това е много а, важно. Ние искаме да останат клиничните изследвания в Европа и да ги развием още по-нататък, за да е, е, процъфтява науката и медицината в Европа. Ето защо е а, е, започнато вече действие по отношение проучването на това какво трябва да се направи. Така, за пациентите. Пациентите желаят да научат колкото се може повече, както за заболяването си, така и за, мед... за лекарствените средства, които биха могли да им помогнат и които са в наличност по света. Аз вярвам, че това е основно правило и право. Дерогации трябва да бъдат предвидени само в отделни специфични случаи. Е, ревизираните предложения на комисията, които трябва да се приемат до май, ще бъдат, ще бъдат съответно модифицирани. Европа има много добра правна законодателна рамка по отношение на медицинските средства. Обаче трябва да направим много още, за да усилим, укрепим научните изследвания и иновациите. Ключовите елементи бяха разисквани миналия месец на една конференция на високо равнище за новите технологии в производството на медицински средства. Разбира се, здравето на а, населението в Европа зависи и от здравословността на храните. Ето защо смятаме до края на тази година да приемем нова стратегия за хуманно отношение към животните и също така да създадем една цялостна европейска мрежа от центрове за ХОШ. по-нататъчна работа обаче е силно наложителна в тези насоки. комисията ще работи по въпроса за един а, закон а, за хуманното отношение към животните, защото основният принцип, който смятаме да укрепваме а, е именно, че по-добре превенция, защото е по-ефтино и отколкото лечение. Също така, разбира се, на, предложението на Дебрън по, а, във връзка с промяна в а, директивата за домашните любимци е важна. През 2012 година ще се опитаме да увеличим наличието и разнообразието на ветеринарно-медицински продукти а, на базата на промени в съответното законодателство прегледа ще бъде установен, а, ще бъде започнат, за да се установи каква е необходимостта като количество и качество в а, на рамките на общността за а, съответните ветеринарно-медицински продукти, а също така и контролиращите органи. Така, а, хигиена на а, производството на храни. Разбира се, нещата са на лице, само че трябва да се спе... конкретизират някои изисквания във връзка с инспекциите, с проверките в а, м, производството на храни. Всъщност, ние сме на ръба на премахването на а, заболяването луда крава, защото е направено 90 и повече процента от необходимото. Предложението на комисията а, за проверка, за тестване а, за заболяването луда крава сред едри рогат добитък ще бъде разгледано и невероятно прието искам да бъде съвършенно ясно, че всички условия, включително научните резултати и съответните контроли, трябва да бъдат на място, да функционират преди да се правят каквито идеи, е допълнения и промени в законодателството. Аз очаквам а, да чуя мнението на Европейския парламент, след като а, Дагмар от името, а, като докладчик от името на парламента го представи вчера след обед. Сега, здраве а, и здравеопазване на растенията. Това също е много важно, защото те са основна част от хранителната верига. Нещо малко по-различно. ГМО. Раз, а, следях с внимание подготовката на доклада на госпожа Люпаж. Рестрикциите или ограниченията по отношение отглеждането на генно модифицирани земеделски култури е нещо, което заслужава много внимание. Що се отнася до а, препратките към а, оценка на риска на ГМО, а, по отношение влиянието и проникването на ГМО в а, други съседни на земеделски земи е много важно. Много важно е също така да бъдем много прецизни в налагането и прилагането на рестриктивните мерки. Искам да ви уверя, че комисията ще продължи много внимателно да слуша и да разглежда с вас всичко, което се а, подготвя преди окончателното приемане на този документ. Госпожа Зома е докладчик по друга ключова тема. Ние сме в нейния финализиращ етап. Аз съм сигурен, че не само комисията, но и съвета заедно с парламента ще направят всичко необходимо, за да се достигне до успешно споразумение при второ четене. Комисията подкрепя позицията на парламента при първо четене по отношение етикетирането и количеството информация, което трябва да бъде включено в предната част или страна на опаковките на хранителните продукти. Разбира се, не трябва да забравяме, че ам, товара върху плещите на производителите не трябва да бъде прекалено много увеличаван. А, и накрая, преди да приключа, искам да кажа, че иновацията по отношение на Европ... стратегията Европа 2020 е изключително важна. Каква е целта? Да се увеличи с две години а, продължителността на живота на всички до 2020 година, за да могат все повече възрастни хора да живеят независимо и самостоятелно, а също така да се разработят и приложат нови продукти и услуги в тази насока. Иновациите в тези услуги ще бъде един от, една от ключовите неща в постигане на тази цел. Защото нашето население става все по-възрастно. Първоначалните консултации за партньорството трябва да покрият доста полета и за това над 500 разработки бяха, ни бяха предоставени. Разбира се, че има много и нови предизвикателства по отношение на това ново явление, а именно застаряващото население на Европа. Профилактика, здравословен живот, дълъг живот в добро здраве. Това са нашите цели. Искаме да подобрим здравето на населението без прекалено много да натоварваме националните бюджети. Европа 2020 също така показва универсалността на много изисквания, като например равенство, солидарност и равен достъп до здравни и социални услуги. Бъдещият етап или следващия етап на образователната реформа също ще допринесе за това. Господин председател, сигурен съм, че парламента ще продължи да, да играе своята изключително важна роля за развитието на нашата работа на институциите, за да синхронизираме своята работа така, че да предоставяме все по-качествен живот на нашето население. А сега, казвайки това, искам да ви помоля да ми зададете въпроси и да ви благодаря за вниманието. Big applause from the committee members големи аплодисменти от членовете на комисията. Не винаги така ентусиазирано се посрещат изложенията на членове на комисията. Благодаря ви, господин Дали, за обстойното изложение по редица теми, някои от които доста сложни, както знаем, а други не толкова. Много колеги, 23-ма, са се нанесли в списъка с желаящи да се изкажат. Затова ви моля да се вместите в определеното ви време от 2 минути. Колкото по-добре се вместите в него, толкова повече колеги ще могат да се изкажат. Петър Лизе е първият ни оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар Дали, за изложението ви и за сътрудничеството, което съществяваме вече малко повече от една година. В встъпителните си думи, след като бяхте избран за комисар, поехте ангажимент за гарантирането на независими организации на пациентите. Как можем да гарантираме независимостта на организациите на пациентите от фармацевтичните дружества? Как можем да гарантираме те да извършват дейност, която да защитава интересите на пациентите? Бих искал да ви запитам какви конкретни стъпки в тази посока предвиждате в бъдеще. Вторият ми въпрос е интересен за повечето колеги тук, именно как ще се процедира по-нататък по отношение на новите храни и клонирането. Съжаляваме, че помирителната процедура се провали. По много аспекти можахме лесно да постигнем консенсус и мисля, че запазва своята валидност и докладът на Европейската комисия от октомври миналата година. Той съдържа ангажименти, поети не само спрямо другите европейски институции, но и спрямо отрасала. Как ще се процедира по-нататък? Комисията възнамерява ли да представи конкретни предложения? Изработен ли е график? Ще можем ли отново да обсъдим онези точки, по които постигнахме консенсус? Председателят благодаря ви. Вместихте се в минута и половина. Линда. Исках да задам въпроса във връзка с клонирането. Какви са следващите стъпки, които ще се предприемат в тази област? Говори се също, че ще се преразглежда и директивата относно козметичните изделия. Води се много активна лобистка дейност в тази област. Какво възнамерява да предприеме комисията? Последният ми въпрос е свързан с санитарно-хигиените изисквания за месото и пакета от мерки в тази област. Искаме да се запазят изискванията за независими проверки, а не проверки, провеждани от дружествата. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Ще се спра само върху една тема, тъй като нямаме много време. До момента имаше много запитвания за лекарствени продукти на растителна основа. Ежедневно получаваме запитвания по интернет, по Twitter, по Фейсбук и това число и петиции. Става дума за гражданска инициатива във връзка с директивата от 2004 година. Разполагаме с информация, че около 500 милиона души нямат достъп до този вид лекарствени препарати. Малките и средни предприятия вече са предприели немалко в тази област. Те имат особено големи затруднения с многобройните разпоредби. Говоря от името на гражданите. Разпоредбите наистина са много и неясни. Трябва наистина да поработим доста, за да успокоим гражданите и за да могат те да имат достъп до тези лекарствени препарати. Да, по отношение на финансирането, в моят избирателен район имаме доста програми по линия на Life Plus Надяваме се, че за следващата година в финансовата рамка ще има инструменти, които, както ви обещахте, ще ни помогнат за Life Plus. Бихте ли казали какви ще бъдат те и как можете да ни помогнете? Да, благодаря. туха си. Благодаря, господин председател. Много искам да чуя какви са плановете на господин комисаря за новите храни и за клонингите. Дали правилно съм разбрала, че със съществуващото законодателство в момента трябва да имаме най-малкото авторизиране или разрешително преди да бъде пуснат на пазара какъвто и да е продукта, съдържащ месо от клонирани животни. Франция, Швеция и Финландия нямат увеличение на на епидемията, свързана с вакцинацията. А, ако си спомняте, говорихме и преди по този въпрос, но какво смята да направи комисията? Комисията, според мен, трябва да бъде органа, управляващ риска разбира се, трябва да се чуе от съответните органи а, мнението им по авторизацията. Обаче комисията е тази, която а, трябва да е от, а, в ръководната позиция. Така, значи, вакцинацията. Финландия забрани тази вакцинация веднага, а в момента в който се оказа голямото увеличение на нар... случаи на нарколепсия като резултат от нея. Благодаря, прекъсна господин председателя. Благодаря ви, господин комисар, а за, да, а за това, че идвате при нас да споделите а, плановете на комисията за следващата година. Някои от моите въпроси вече бяха зададени от колегите, но бих искала все пак да попитам господин комисаря е най-вече следното. Да ни каже важните процеси, които се случиха през миналата година във връзка с някои важни директиви. Например, какво смятате да направите като последващи действия във връзка с собствените инициативи на парламента или резолюции? по отношение на инициативата за Алцхаймер и други дименции. Изобщо как смятате да включите и използвате някои от инициативите на парламента във вашата сфера? Благодаря, благодаря. А, Франсуас Кростед. Благодаря, господин комисар, че сте тук наистина много атрактивна програма ни предлагате за 2012 година. Много важни въпроси са включени в нея, но по отношение на стрес-тестовете. за медиаторите и информираността на пациентите. Вие предложихте някои неща във връзка с увеличаване на фармакологичната ам, убедителност и а, това, което искам да попитаме, какви са а, законодателните инициативи, които вие смятате да, из, а, да реализирате, за да се засили тази функция. Да, ние наистина трябва да знаем какво в най-близко бъдеще смятате да публикувате като ваши предложения в тази сфера. Благодаря. Господин комисар, казахте, че сте ангажиран с въпросите на ХОШ, хуманно отношение към животните. И тъй като в момента има една широка и детална карта на ХОШ за Европа с поредица от инициативи, искам да попитам, какво очаквате, тъй като нищо не се случва? Дали някои от вашите предложения а, очаквате да се случат, да се реализират в а, тази, в периода на края на тази година, защото 2005 година предишният комисар каза, а, че ще се а, случат поредица от неща, най-вече по транспортирането на животните – и така нататък. Предполагам, че вие също ще кажете нещо такова и след това ще кажете, че ви трябват още анализи, резултати от тестове и други такива. Не, ние не, не искаме да чакаме повече доклади, ние искаме да се запретнат ръкави и да се върши работа. Благодаря ви, за да се случат тези неща. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Дали. А, моя въпрос е свързан с а, закона за ХОШ. Вие казахте, че превенцията, разбира се, е много по-добро нещо от лечението. Но когато говорим за ветеринарните а, медикаменти, а, трябва да говорим и за това дали има достатъчно такива. Аз пък си мисля, че прекалено много такива ветеринарни лекарства има и си мисля, че твърде нашироко се ползват те в селското стопанство. Ето защо моя въпрос е дали вие сте готов да приложите стриктни правила на общностно ниво по отношение използването на антибиотиците за лечение на животни. Благодаря, казва господин председателя. Теодорос има думата. Благодаря, господин комисар, за вашата презентация. Радвам се, че сега ми дойде ръда, защото исках по-нататък да развия въпроса за антибиотиците. 400 хиляди пациенти имаме в момента, а, които страдат от резистентност на инфекциите на спрямо много антибиотици. Това обикновено се дължи на прекомерната употреба предписване и употреба на антибиотици не само в ветеринарната медицина, но и в хуманната медицина. Разбира се, че се разработват и нови антибиотици, които са по-добри от предишните, но ние не можем също така да изключим възможността а, да се случат неща, които не очакваме, които не можем да предвидим, но които все пак е възможно да се случат. Така, и въпроса за субсидиарността. А, договора за а, основаването на Европейския съюз и така нататък. А, това са документи, които показват, че трябва а, а, основните неща да се променят, за да върват нещата напред. Благодаря, господин председател. Нашите така последни срещи, като че ли а, бяха малко в сянка, но аз си мисля, че не е лошо да... Аз съм готова да започна съвсем а, в началото на чисто. А, ще направите ли нещо а, за новите храни? новите храни, и клонингите и клонирането, а, или само за клонирането и ако отговора ви е не, че няма да предприемете никакви законодателни инициативи, моля да ми кажете причините защо не го правите или пък а, да кажете нещо за проследяемостта и за етикетирането. И тъй като доста бързичко говоря, когато говоря английски, ще се върна към родния си език. Не, нека да кажа нещо за законодателството, сферата на козметиката и козметичната промишленост. Законодателството е а, а, на, обект на изменения, но измененията сега напоследък са вече задължителни, така че а, искам да знам дали започва да се спазва. Да, благодаря. Спазихте времето. А сега Лепаж. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да се присъединя към казаното току-що от Дагмар по въпроса за клонирането. Наистина това е, е спешен въпрос, е, който води до загриженост в Европа. Потребителите се питат дали не ядат всъщност е, вече клонирано месо, без да знаят. Тази ситуация не може да остане в този вид. Затова спешно се нуждаем от изясняване и спешно се нуждаем от ясен текст. Що се отнася до ГМО? като докладчик по въпроса. Аз съм на ваше разположение да дискутираме как да продължим да действаме, за да напреднем и да постигнем възможно най-добър резултат. Още повече докладът по-настоящем се разглежда в комисията. Радвам се, че не се поставя под въпрос агенция, Европейската агенция за безопасност на храните. Има освен това оценка на пестицидите, как изглеждат нещата с насоките за здравето и за околната среда. В това отношение е важно организираното на среща по тази тема. Как е, да напреднем обаче по въпроса? Какви са принципите, свързани с е, сравнителната оценка на безопасността? Как може да се гарантират нещата на експертно равнище, така че да не се стигне до конфликт на интереси? можем ли да получим някаква експертна оценка на научно ниво? Благодаря за краткото изказване. Следващия оратор. Uh, Първо бих искала да подкрепя колегите си по въпроса за новите храни. По отношение клонирането на животните, техните а, втори и трети поколения и изобщо какво предвиждате а, по този въпрос, защото е необходимо доста а, бързо и спешно действие. Втория ми въпрос е, имате ли някакви планове а, за общоевропейска меди... а, докторска рецепта? И след това здраве на животните – Имате ли някакъв времеви график? Смятате ли да въведете информационен център за животните? Да, благодаря. Господин Дали, благодаря, че сте сред нас. Искам съвсем накратко а, да ви кажа за резолюцията във връзка с а, исканията за здравни права. Не, това не е конкретен въпрос. Това е общ, касаещ всички ни въпрос по отношение и на рекламата а, за това колко а, важни са нещата, които касаят рекламата и съответно законодателството, защото те, а, те са важни за здравето на а, децата, на родителите. И тези лобисти а, лобистски групи са твърде мощни, за да могат неправителствени организации да се борят срещу тях или да се опитват да бъдат чути и искам да знам кое е по-важно, дали производителите или здравето на децата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Някои въпроси вече бяха зададени и затова за краткото време искам да се спра само на една точка, която е важна за мен. Става дума за подбора на директор на Агенцията за лекарствени а, препарати. Ние установяваме, че различни е, членове на управителния е, съвет са заинтересовани да заемат този пост. Аз съм загрижен, освен това. Е, смятам, че е необходимо да се въведат правила и разпоредби, които да се гарантират прозрачност и да няма такива прехи, директни преходи между онези, които напускат поста и онези, които се избират. Okay. Then, uh you synthesize the answers then. Um, uh, uh Christian uh, Buzoy. Кристиан Бузой има думата. I'd like first to congratulate. Благодаря. Първо бих искал да поздравя господин комисар Дали за поетия от него ангажимент не само в областта на здравеопазването, но и в областта на защитата на потребителите. Имам два въпроса. Единият вече бе поставен от колеги. Първо, бих искал да знам нещо повече за инициативата ви за разните заболявания. Трябва да се борим срещу заболявания с трансграничен ефект на ниво Европейски съюз. Можете ли да направите по-подробно изложение в тази връзка. Второ, приветствам ви за инициативата за преразглеждане на директивата за клиничните изследвания. Текстът, който е в сила по настоящем, по-скоро препятства тези изследвания, отколкото да ги насърчава. В някои държави системата за провеждането им функционира добре, но проблемите по-скоро са свързани с многонационалните изследвания, там процедурата е свързана с прекалено голям административен товар. Какво възнамерявате да предприемете, за да подобрите положението? Що се отнася до информирането на пациентите, подобно на госпожа Гростет, бих искал да ви запитам как възнамерявате да разрешите проблема с директивата, която все още не е одобрена. Председателят благодаря. Госпожа Вестлунд. Благодаря. Имам въпрос, свързан с съдържанието на диоксина в рибата. В Швеция и Финландия е възможно да се пуска на пазара риба от Балтийско море, която е със силно съдържание на диоксин. Има две условия за това. Първо, потребителите трябва да бъдат информирани за високото съдържание на диоксин в тази риба и че рискуват да приемат прекалено голямо количество диоксин. Но въпреки това изискване хиляди деца, хиляди ембриони са изложени на висока концентрация на диоксин. Знаем, че тази риба от Балтийско море се изнася. Възнамерява ли комисията наистина да направи изключение за Швеция? Председателен благодаря. Карл Шлютер. Първо бих искал да ви запитам, можете ли да потвърдите, че няма да има никакви изключения по отношение на забраната за инкубаторите. Въжи ли същото и за директивата за козметичните продукти? Ще се придържаме ли съвсем стриктно към срока до 2013 година? за съдържанието на радиация в хранителните продукти. Ако храната ни съдържа радиоактивни материали, то тогава трябва да се намеси Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. Последният ми въпрос е свързан с превозите на животни. Знаете каква е позицията им. Не можем повече да чакаме. Почти всички държави членки, може би с изключението на Малта, нарушават регламента в тази област. Как ще гарантирате неговото стриктно прилагане. Председателят благодаря. Господин Шнелхарт. Комисар. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Стратегията за е, хуманно отношение към животните 2010-2013 година е, се прилага добре в Европейския съюз, има добри резултати. Комисията планира е, ново съобщение за стратегията по отношение здравето на животните. Възнамерявате ли да направите нови предложения за преработване на законодателството в тази област? И втората точка е свързана с е, служебните. Е, контроли, проверки. Тук има много голяма диференциация в Европа. Има изкривяване на конкуренцията. Аз мятам, че е необходимо в тази област много бързо да намерим подходящите разпоредби, така че да изключим подобно изкривяване на конкуренцията. А, с третата точка са служебните проверки на месото. Вие казахте, че искате да преработите хигиенния пакет. Аз мисля, че акцентът тук трябва да се постави върху зоонози, които не могат да бъдат намерени при ветеринарни проверки на месото как възнамерява комисията да промени нещата в тази област? Днес стана съвсем ясно колко трудно е а, да а, се а, класифицира по правилен начин а, е, резистентността към антибиотиците. А, мисля, че комисията много бързо трябва да проучи нещата тук, за да видим как се стига до това. А, така че ние да не приемем неправилни решения по законодателен път. И последната точка е свързана с диоксиновите проблеми в последно време. В последно време вие искате да проверите разделянето на производствените потоци и от друга страна проверките по отношение на диоксина. Въпросът е ми е колко бързо, колко сте напреднали в тази област. Следващия оратор. Е, е, Господин Арсенис, благодаря, господин комисар. Поредицата от скандали в Европейския орган за безопасност на храните потвърди, че трябва да укрепим неговата независимост. Преди известно време отново избухна скандал, този път в Европейската агенция по лекарствата. Скандалът бе свързан с избора на ново ръководство на агенцията. Явно има проблеми с тези две агенции, които вземат решения по изключително важни въпроси, свързани с ежедневието на гражданите. Какво ще предприемете, за да гарантирате надлежното функциониране на тези две агенции? Вторият ми въпрос е свързан с Япония. Към момента само 12 от 47 префектури изследват хранителните си продукти за радиация преди да ги изпратят към други държави. Ще гарантирате ли провеждането на такива тестове и в останалите префектури? Благодаря. Следващият въпрос е на Витория Опроди. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. На първо място исках да засекна въпроса за резистентността към определени медикаменти и заболяванията, свързани с това. Какво може да направи комисията в това отношение, за да насърчи е, научно-развойната дейност и разработването на нови антибиотични препарати? На второ място – що се отнася до тютюна. Вие с право подчертахте а, токсичността на тютюна, но това е свързано и с начина по който се приема а, тютюна. Например, чрез инхалиране. А какво смятате за други форми на приемане на тютюна, Например, а, когато се поставя под езика. Все повече алергии има. Това е друга тема. На лице е необходимостта да се а, контролира а, развитието на имунната система на човека. Комисията подготвя ли нещо в тази област? Викторио Проди попита какво става, ако човек държи тютюна под езика си Получихме писма за МФЕ от Швеция. Те също се оплакваха, подобно на въпроса, свързан с инхалирането на чучун. През 2006 година ние приехме закона за витамините и минералните вещества в хранителните продукти. До 2009 година искахте да фиксирате максималните стоености. Сега сме вече април 2011 година. Ще се появи ли нещо в тази област или не? Uh, Господин комисар, бяха ви зададени извънредно много и разнородни въпроси. Предполагам, че ви е било интересно да изслушате изложенията на колегите по различни области, за които те са загрижени. Комисарят, да, наистина ми бе интересно да изслушам вижданията на колегите ви Мога да ви уверя, че подобни разисквания много ни помагат да се ориентираме в приоритетите на парламента. Когато разговаряме с вас в този формат, наистина можем да узнаем каква е позицията ви, какви са приоритетите ви, които искате да бъдат претворени в конкретни мерки от наша страна. Приветствам ви и за дисциплината, която проявихте по време на кръга от въпроси. Благодарение и на вашия председател. Поставихте ми въпрос за организациите, представляващи пациентите, за техните бюджети и гарантирането на тяхната независимост. Как точно ще гарантираме независимостта на подобни организации, както представляващи пациенти, така и представляващи потребители, като същевременно се съобразим с необходимостта от бюджетна дисциплина. Това действително е голям проблем. Обмисляхме, както обещах по време на изслушването си, Питър днес ми напомни за това, да въведем нови механизми за управление на потоците от бюджетни средства към тези организации, без да накърняваме тяхната независимост. Разполагаме с финансови правила на ниво институции на Европейски съюз. Опитваме се да мислим възможностите за въвеждането на такива правила и за организациите на пациенти и потребители. Но проблемът е сложен, тъй като те не получават субсидии от а, търговските субекти. Финансират се единствено от нас. можем да обмислим създаването на някакви фондове, финансирани от частния сектор, но ще трябва внимателно да подбираме вносителите в тези фондове. Един от най-важните въпроси е, разбира се, въпросът свързан с клонирането и новите храни. Осъзнавам колко спешно трябва да приемем действия в тази област. Доверието към институциите на Европейския съюз, към съюза като цяло, зависи от това колко бързо ще предприемем действия. Отложихме преразглеждането на директивата за новите храни. Обеден съм, също, че не успяхме да засилим разпоредбите относно клонирането на животни. Какво смятаме да предприемем? Възможно най-бързо ще излезем с законодателно предложение за директивата за новите храни. Ще започнем, както обещах и по време на помирителната процедура, работа по законодателно предложение относно клонирането на животни. Искам да очертая и как възнамерявам да си сътруднича с вас. Искам да си сътруднича с парламента така че да се насочим към бързото решаване на проблема. Не искам никой да заподозре комисията в опит да заобиколи проблема, свързан с клонирането. В никакъв случай не възнамеряваме това. Разполагаме с директива за новите храни, но нека поемем допълнителни ангажименти съвместно с вас за решаване на, въпрос, на проблема с клонирането. Колкото по-бързо действаме, толкова по-добре. Искам, ако е възможно, да приключим до края на тази година, защото го дължим на гражданите. Зададохте и въпрос директивата за козметичните продукти, за инкубаторите и за това дали стриктно ще се придържаме към сроковете. Има нещо, по което трябва твърдо да отстояваме позицията си, а именно, че сроковете и преходните периоди се приемат и постановяват, за да се спазват. Това въжи за всеки законодателен текст. Ако постоянно удължаваме сроковете, то ще изгубим доверието към всички законодателни текстове, които приемаме. Това въжи и за законодателните актове относно лекарствените продукти на растителна основа. Там има преходен период от 7 години. В рамките на този период от 7 години всички производители на лекарствени продукти на растителна основа могат да ги регистрират. Системата за регистриране, цялостният процес по регистриране бяха разработени така, че да са лесни за ползване – традиционните лекарствени продукти, които се използват вече повече от 30 години, можеха да се регистрират без да бъдат подлагани на допълнителна оценка. Проблемът бе обаче, че много производители в последния момент се сетиха, че не са предприели никакви действия по регистрирането на продуктите си и за това започнаха да настояват за удължаване на срока което според мен е неприемливо. Срокът изтича на на 3 април и трябва да се придържаме към него. Вече има забрана за провеждането на тестове, ще има забрана и за пускането на пазара, която ще бъде приета след няколко месеца, от комисията бе изискано от страна на парламента да излезе с доклад за процедурите и процесите на извършването на тестове. Бе изискано от нас да посочим какви са альтернативите. В момента работим по този доклад. Ще го предоставим така както е предвидено в нормативната рамка. Ще трябва да предоставим доклада за оценка на комисията и на съвета. Това бяха бележките ни по директивата за козметичните продукти. Що се отнася до законодателния акт за инкубаторите, вече съм заявявал, че няма да се обявя за удължаване на срока. Не веднъж съм изисквал от съвета да ми предостави информация за това каква е степента на спазване на този регламент. Вече два пъти съм изисквал такава информация. До момента 8 страни все още не са ни предоставили информация за това доколко регламентът се спазва на тяхната територия буквално съм бомбардиран с въпроси за това какъв е моят план Б. Нямам план Б, С или Д. Какъвто и вариант за действие да изберем, той трябва да се основава на реалната ситуация в Европа. Възможно е около 85 милиона яйца, измътвани дневно, да не отговарят на изискванията по регламента. Това са 85 милиона яйца, които се измътват и се консумират от потребителите. Каквото и решение да вземем, последиците му ще бъдат много значителни. От друга страна, у нези земеделски стопани, у нези страни, които спазват регламента, не бива да бъдат унеправдани за сметка на онези, които не са спазили регламента. Затова наистина ще държа на това да съберем и последната ни необходима информация за степента на спазване, в зависимост от резултатите ще вземем своето решение и своевременно ще ви изложа моите предложения. По въпроса за нарколепсията. Получихме информация за резултатите от изследвания, най-вече в Финландия и в Швеция. Регистрирани са някои случаи и във Франция. Обърнахме се към към една от европейските агенции в тази област с молба за оценка на риска. Очакваме обратна връзка от тях. По въпроса за медиаторите. Това действително е проблем на ниво компетентни органи на национално равнище. Това е проблем, свързан с издаването на разрешения за лекарствени препарати. Следи развитието на проблема. На последната среща на съвета разговарях с френския министър Когато се запознах с този проблем, възложих на моите служби да извършат стрес-тестове във връзка с най-новите нормативни текстове в областта на фармакологичната бдителност. И въпросът ми бе, ако бе спазено това законодателство, дали щеше да се стигне до проблема, Установихме три недостатъка на действащото законодателство, по които трябва да предприемем мерки, така че да се прилага общо европейска процедура в случай на оттегляне от страна на държава членка. На второ място отрасълът трябва да обоснове оттеглянето. Възникналият проблем бе свързан с доброволното оттегляне от страна на редица държави членки, най-вече Франция. Ние предлагаме да се приеме ново законодателство, в което да се изискват а, изисква посочване на основанието за оттегляне. И на трето място предлагаме да се изготви списък на лекарствени продукти, които подлежат на наблюдение след пускането си на пазара. Смятаме, че чрез приемането на тези изменения ще укрепим нормативната рамка в тази област и няма да се стигне до проблема, който засегнах. Що се отнася до предоставянето на информация на пациентите, мисля, че парламентът извърши много добра работа. Ние работим по законодателното си предложение. Очаква се то да бъде представено през май. Разбира се, то няма изцяло да съвпада с позицията на парламента, но ще бъде много сходно по отношение на хуманното отношение към животните, през настоящата година ще излезем с предложения за въвеждане на по-строги изисквания, в това число и по отношение на превоза на животни. Бе отложено с няколко месеца публикуването на доклада на тази тема, така че да се проведат допълнителни проучвания. Възложили сме ги на външен изпълнител, които а, ще бъдат а, приключени до края на третото тримесечие на 2011 година. По отношение на антибиотиците, сформирали сме работна група с компетентната агенция в тази област. Съединените щати си сътрудничат с нас за установяване на най-добрия подход по отношение на антимикробните препарати. Ще разработим нова стратегия в течение на 2011 година. Съгласен съм с вас, че е необходимо да предприемем нещо, за да дадем нов тласък на научно-изследователската дейност в тази област. Необходими са ни альтернативи за антимикробните препарати, които са на пазара в момента. Същевременно трябва да наложим много строги изисквания за тяхното използване, особено в областта на селското стопанство. Трябва да сме особено бдителни по отношение на злоупотребите с подобни препарати, например, когато се използват с фуражи или за вакцинация. Зададохте въпрос и за законодателния пакет относно санитарно-хигиените изисквания. Той ще бъде преразгледан в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения. През 2009 година комисията излезе със съобщение по този въпрос, където изрази задоволството си от доброто сътрудничество с компетентните органи и заинтересованите страни няма да има цялостно преразглеждане на пакета. Ще извършим преразглеждане, чиято основна цел ще бъде хармонизиране на прилагането на някои определения на месото, както и постановяването на преходни мерки. Трябва да се преразгледат някои елементи от санитарно-хигиените проверки на месото и като цяло да се хармонизира процедурата, така че да е в съответствие с договора. компетенциите за извършването на санитарно-хигиенни проверки на месото трябва, както и преди, да бъдат вменявани на компетентните национални органи. обмисляме законодателно предложение до края на тази година в друга област, за която ме запитахте, искаме да задължим държавите членки да имат план за реагиране при избухването на пандемия. Смятаме, че трябва да се формализира дейността на Комитета по безопасност в областта на здравеопазването. От 10 години той действа на неформално основание. Научихме уроците си през последните 10 години и мисля, че трябва да формализираме дейността на тази структура когато говорим за заплахи в областта на здравеопазването, за заплахи за здравето, то трябва да знаем, че цялата верига се крепи на отделните си брънки, т.е. ако една брънка е слаба, то се срива цялата верига. Затова трябва да формализираме дейността на тази структура. Оценката на риска ще продължи да спада към компетенциите на държавите членки. Но въпреки това трябва да подобрим организацията си по отношение на някои заплахи за здравето. По отношение на регистрите на домашните любимци. Трябва да ви припомня, че има паспорт на домашните любимци по въпроса за ГМО. Доколкото разбирам, тази сутрин сте гласували по доклада на госпожа Люпаш. Разбира се, ще го взема предвид Какво се опитвам да предприема по отношение на ГМО? Какъв е общият ми, цялостният ми, извинете, подход? Опитвам се да убедя максимално голям брой заинтересовани страни в процедурата за издаване на разрешителни, която предлагаме. Отчетох предложенията на Европейския орган за безопасност на храните и ги направих публично достояние, така че да могат да се запознаят с тях всички участващи в дебата. Вече бяха проведени два много ползотворни семинара, в които участваха политици, представители на научните среди и други. Разискванията бяха много полезни. Планирам провеждането на още 4 такива семинара. На тях ще се говори за въпроси като независимост, наблюдение, наличност на данни за всички заинтересовани страни и максимално ограничаване на поверителността, така че да се извърши надлежен преглед на данните. Опитваме се да привлечем всички заинтересовани страни за участие в процеса. Не можем, разбира се, да убедим всички в правилността на подхода си, но целта ми е да убедя максимален брой участници. Един коментар и за Европейския орган за безопасност на храните. Трябва да сме внимателни, когато използваме формулировката скандали. Не бих а, описал събитията там като скандали, но има някои проблеми, които трябва да бъдат решени. предишният изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата стана причина за един доста обезпокояващ инцидент. Аз лично бях обезпокоен и възложих на службите ми да проведат по-задълбочено проучване – но нека ви уверя, че тези организации, Органът за безопасност на храните и Агенцията по лекарствата са независими. Тоест, аз в качеството си на комисар не мога да задължа ръководните им структури да застанат на някаква определена позиция. Тези две структури са независими. Не мога да избера аз лично ръководител на дадена организация. Той трябва да бъде избран от самата организация. Има противоречия по много въпроси между комисията и ръководствата на тези два органа. Но не можем да направим нищо, защото те са независими. Това не означава, че не трябва да преразгледаме системата за управление на Агенцията по лекарствата и органа за безопасност на храните. Вече съм разговарял с комисар Шефкович и изложих пред него промените, които смятам, че трябва да се предприемат, за да се засили независимостта и отчетността и на двете структури. Надявам се, че положението ще се подобри. А що се отнася до изпълнителния директор на агенцията по лекарствата, то неговият избор трябва да се проведе на ниво агенция. Вече много кандидати са участвали в интервю. И направен е списък с кандидатите, издържали интервюто. Европейската агенция по лекарствата е обект на действащи по настоящем разпоредби. Трябва да се придържаме към тези разпоредби. Те предвиждат независимост на агенцията, така че дори да не ни харесват някои нейни решения, ние не можем да наложим вето. Единственото, което можем да направим е да преразгледаме структурите за управление на подобен род организации. По отношение на клиничните изследвания, попитахте какво смятаме да предприемем, за да ги подобрим. Има много какво да направим. Има действаща директива в тази област, която съдържа редица положителни елементи, като например сигурността за пациентите и професионалната етика. Има строги изисквания в тези две области, но има и някои слабости във връзка с механизмите за докладване – както и затруднения за някои по-малки организации при провеждането на подобни изследвания. И мисля, че ако увеличим прозрачността на тези процедури, то това ще бъде добре за всички заинтересовани страни. За съдържанието на радиоактивни елементи в хранителните продукти. Ще преразгледаме максималните допустими стойности за радиоактивно замърсяване на храните. Максималните допустими стойности, с които разполагаме в момента, бяха постановени след инцидента в Чернобил. Те трябва да бъдат преразгледани, но преди това трябва да разполагаме с повече експертни данни за атомните технологии. За диоксина Помните, че имаше инцидент със съдържанието на диоксин в фуражите в Германия. Но какъвто и законодателен акт да приемем, то няма да гарантираме, че някой няма да се опита да го заобиколи. Но като цяло смятам, че нормативната рамка, която сме приели, е ефективна Разбира се, трябва да приемем някои изменения. Обсъдихме необходимостта от това с германската страна и с съвета като цяло. И започваме работа по приемането на изменения, които според нас трябва да бъдат приети. And this decision of Parliament naturally will have to be, to be followed.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 So I don't think that the EFSA could be accused of finding for the industry in these cases. It's not the case. The, the, the... За исковете, за които ме попитахте, мога да ви кажа, че решенията по много малък процент от тях са били в полза на заявителите. Европейският орган за безопасност на храните е взел положително решение по много малък брой такива заявления. заявихме, че тези заявления се основават на научни данни или по-точно, че трябва да се основават на научни данни и че трябва да е абсолютно сигурно, че продуктът наистина ще има ефекта, който е посочен в заявлението. И в случаите, в които е постановено положително решение, то има научно основание за това. Така че не виждам защо трябва да преразглеждаме процедурата по разглеждане на тези заявления. По отношение на витамините, въпросът бе поставен от Джо. On for fish for Baltic. Мога да кажа, че работим по въпроса. Запитахте ме и за рибата, уловена в Балтийско море. Когато посетих Швеция, това бе един от проблемите, които бяха поставени на дневен ред, именно удължаването на срока на дерогацията. Предвижда се това да бъде прогласувано и дния месец в ресорната комисия. Получихме информация от шведското правителство че се провежда специална информационна кампания за деца и бременни жени. Проблемът е, че системата не работи и за това поставих въпроса. Вече от 10 години насам е ясно, че системата не е ефективна. Председателят, благодаря на комисар Дали за това, че отговори на толкова много въпроси. Изложението му бе много съдържателно и изчерпателно. Ще продължим да си сътрудничим с вас, господин комисар. Свидетели сме на това колко сте ангажиран и какъв успех постигате и призоваваме ви да продължите работа, особено по отношение на спазването на сроковете за въвеждане на европейското законодателство в националното. Благодаря на вас и на вашия екип. До следващата ни среща. Thank you, Joe. It's <laughs> amazing this culture, isn't it?

Item... Продължаваме с точка 16. Универсална услуга и номер за спешни повиквания 112. Докладчика по него е Хосе Мануел Фернандес. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao 112. E Благодаря, господин председател. По отношение на номера 112, който е за спешни повиквания на територията на целия Европейски съюз, трябва да подчертая, че очевидно гражданите на общността не са достатъчно информирани за него. Нещо друго, което още може да заключим е, че гражданите биха искали да имат повече информация и са само 26% от всички знаеха, що е това 112. Само 26% от цялото население на Европейския съюз знае за какво е 112. Само 35% си мислят, че са добре информирани или поне достатъчно информирани а 96% смятат, че е по-лесно да има един и същ номер за спешни повиквания на територията на целия Европейски съюз. А, те смятат също така, че трябва да бъде всеобхватен 90 и няколко процента също така смятат, че националните власти трябва да направят много повече, а за, да бъ, за да бъде разширен а, а, достъпа а, за лицата с увреждания. А това е, което всъщност аз предлагам в моето становище. Това трябва да започне като информа... информираност, като обучение в училищата. Обаче бяхме доста чудени, че изобщо никаква инициатива не е имало до сега в образователната система, на която и да е държава членка по отношение на а, номер за спешни повиквания 112. 11 февруари е обявен за деня на общоевропейския номер за спешни повиквания 112. Знаем, че в стратегия 2020 се предвиждат доста неща. От 2014 до 2020 имаме бюджетната рамка, така че целта, която една от целите, които са показани там е поне 80% от гражданите на Европейския съюз а, да ползват номер 112. Така че това мисля, че трябва да е една цел за нас. Разбира се, готов съм да възприема и други предложения от членовете на нашата комисия по отношение на целите, но ако питате мен, това си е съвършенно постижимо. Локализирането на повикванията, това е много важно. Не само за да се разбере кой иска помощ, но също така и да успеем да покажем а, на злонамерени лица, че а, не могат да минат анонимно, ако се опитат да се обаждат е така а, за криворазбран хумор на този телефон. Част от цел, тази цел трябва да бъде, както вече казах, локализирането на телефонното обаждане по някои причини, които вече изразих. Както казах в началото, това трябва да е инклюзивна а, услуга, Тоест, хора, които имат някаква а, специална нужда да а, им бъде предоставена и да им се помага да имат достъп до а, този универсален а, телефонен номер 112. Лингвистичният елемент не трябва да забравяме, че също е много важен. А, ези, езика не трябва да се превърне в бариера за гражданите при ползването на 112. По мое мнение, в становището всъщност аз съм формулирал факта, че 112 може да бъде ам, номер, който да може да се използва, да кажем, при природно бедствие от голям мащаб. Така че вместо хора да звънат на този номер, може е, да имаме спешна услуга, която да изпраща предупреждение за хор... на хората за определена опасност, да кажем, цунами, земетресение и всичко друго. Смятам, че ще е полезно също така. Дори да има задължителен елемент по отношение тези обратни повиквания от страна на службата 112 а, органите за защита на населението или както и да се наричат те, а, смятат, че това може да намали броя на жертвите, човешките жертви и да защити много чов... човешки същества. И така, това са предложения, които аз формулирам във своето становище. Можете да видите, че е кратко. И разбира се, с удоволствие ще изслушам предложенията на колегите. Благодаря за вниманието. Благодаря. Имаме списък от колеги. Първо колегата Синдър има думата. <laughs> Um, yes, I'd like to thank the rapporteur for his... Да, бих искала да благодаря на докладчика за становището. Съгласна съм с всичко, което той казва. Трябва да разпространяваме а, значимостта на този номер 112. Трябва да бъдем много активни това, а, под, в това отношение. Защо? защото всяка една среща, която имаме с представители на медиите, е добра възможност да помогнем на хората да осъзнаят важността на 112. Аз, например, не знаех нищо за 112, докато не станах член на Европейския парламент. Също така искам да подчертая, да подкрепа и идеята за обратната функция на 112, а именно да изпраща съобщения на хората а, в случай на предстоящо а, природно бедствие. Благодаря ви. Dziękuję bardzo koleżance Childers, pani Adina. Благодаря ви много. Госпожа Дина Валян. Много съм щастлива да видя, че най-сетне на телефон 112 му се обръща внимание. Защото от 2007 година а, с а, така разпространението на идеята за а, спешният номер или номер за спешни повиквания 112. Е, известен успех е постигнат. Обаче популярността на 112 наистина е много ниска в сравнение с факта, че а, 20 години вече съществува той и само 26% от европейците знаят, що е то 112. Така, повишава на информираността. Това е нещо много важно. Ето защо искам да подкрепа идеята на докладчика, изразена в параграф 3, да се напомни на държавите членки какви са техните задължения по отношение информирането на тяхното население за наличността и функциите на 112. Очевидно това е първа крачка – а, ако не се направи дори това, две трети от гражданите на общността ще продължат да не знаят за неговото съществуване и да не го ползват. Може би си струва комисията да прецени, да оцени а, усилията и резултатността на тези усилия на държавите членки. След това получаване на информацията във връзка с набирането на номера 112. Е, и знаем също така, че а, има законова задължителност на е, доста елементи а, от а, документа по отношение на м, точността, надежността на авто автоматичната система за засичане на а, телефонните обаждания на 112. А знаем колко важно е за живота на човека а, реагирането дори с 3 секунди по-рано ако, това, ако не са предприяти необходимите мерки от държавите членки, ни, а, ние предлагаме да се взимат строги ме, а, мерки и, и наказания за държавите членки, които не го правят. Това, което искам да кажа в крайна сметка е, че трябва да подкрепим тези усилия. Правейки това, ние ще изпратим много силни сигнали а, за необходимост от включване на тази услуга да бъде включена в директива, универсалната директива за услугите. Да, благодаря. Госпожо Вариан. А сега следващият Милан. микрофон няма. Няма микрофон, да, вече има. Благодаря. Първоначално не желаях да се о- о- обаждам, обаче благодаря, че ми давате думата, защото това, което сподели като становище нашия докладчик е много важно. Езиковия елемент е много важен. Не е достатъчно хората да успеят да се свържат с 112, а трябва да има някой, който да ги разбере и, а, а, а, да им говори на техния език. Ние имаме милиони туристи в нашата страна и те наистина много високо оценяват а това, че има някой на този телефон, който може да реагира на техния език, така че и те да получат важната услуга. Многократно в дискусиите по правата на пациентите в трансградичното здравно обслужване е, се подчертава колко важна е информацията за това а, как трябва да реагираме при спешна нужда от здравно обслужване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва господин председателя. Сега бих искал да помоля представителя на комисията да вземе думата. Да, благодаря, господин председател. Предложенията, направени от докладчика и другите уважаеми членове на парламента, са изключително важни. Комисията също така смята, че трябва да се даде приоритет на достъпността и качеството на услугата 112. Ние работим по това. Разбира се, повишаване на информа... информираността е също много важна. А, и други характеристики, като, например, локализирането на обаждането, а, обслужване на съответния език а, са също много важни. От наша страна ние се обърнахме към а, на държавите членки да разработят и реализират, реализират кампании за информиране на населението. Ние имаме експерти също така а, в комисията, а, и те непрекъснато се занимават с този въпрос. Така, по въпроса за това дали е достатъчно, ми не, очевидно не е. Разбира се, много е амбициозна целта. <clears throat> целта 80% е от жителите да са ползвали или да познават добре а, услугата 112 до 2020 година. Разбира се, има съответните разпоредби а, по подобряване качеството на 112, някои от тях бяха упоменати, адаптирането им към а, нуждите на хора с, с увреждания и така нататък. И има поредица и от нови изисквания сега, Но не трябва да се забравя, че най-важната част от отговорността се пада на държавите членки по подобряване функционирането, използването на този телефон. Ние ще продължим с прилагането или подкрепата на всички стъпки по, по универсализирането на услугата. А в момента, в който бъдат задоволени а, изискванията, ние съответно ще увеличаваме и използваемостта. Благодаря, каза господин председателя, благодаря на представителя на комисията. За да приключим дискусията, давам думата на господин Хосе Мануел Фернандес, ако желая да я вземе, за да приключим дебата. Точно. Благодаря, господин председател. Наистина съм много благодарен на всичко, за всичко, което казаха колегите, защото това ще подобри а, качеството и на моето становище. Мисля, че можем да очакваме широк консенсус. Разбира се, аз продължавам да съм готов да направя изменения а, в съответствие с дадени ми предложения. Има все още време а, за предоставяне на такива проектоизменения. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, колега Фернандес. Искам да ви съобща, че крайния срок за измененията е 18 април, 12 часа. На 24 май ще гласуваме. На 28 ще бъде гласуването в Имко, а през юни месец ще се гласува на пленарно заседание. Благодаря и сега преминаваме към следващата точка. E, w tej chwili mm, przerwa do godziny 17, dlatego że musimy po... Ще направим пауза до 17 часа, защото очаквам госпожа Халк. Тя е докладчик в Сянка. Приветствам госпожа Балцани. С нея ще разговаряме по бюджета 2012 година. Очакваме. Правим пауза до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 Разпочинаме колейния пункт програму. Така, колеги, продължаваме след краткото прекъсване. Докладчикът за нашата комисия е тук. Е, също и е, докладчикът за парламента също. Сега ще разгледаме точка 17 от дневния ред – Става дума за мандата за тристранна среща във връзка с проекто бюджета за 2012 година. Госпожа Балцани, имате думата. Без микрофон говори ораторката. Уважаеми колеги, бюджетната процедура се намира пред важен обрат. през септември месец комисията ще представи своя проекто бюджет за 2012 година. Парламентът трябва да вземе решение за собствената си позиция, а по-конкретно какво точно трябва да бъде направено през идните месеци. Тъй като Едно единствено четене от самото начало означава, че всички институции трябва да подходят много ефективно към проекто бюджета. Моето предложение по проекто бюджета за 2012 година бе прието от колегите от бюджетната комисия и от пленарна зала. Става дума за предварителен проект свързан с Европейския проект за управление. Правят се опити за оптимизиране на европейския семестър, въведен за първи път през 2011 година. И това е първата проверка за координация бюджетната процедура на държавите членки и техните планове за реформа. Не бива да се забравя, че националните планове за реформа са важен компонент на европейския семестър и неговото управление. Предложението се състои в това от европейския бюджет да се направи краягален камък за европейския семестър и ново европейско управление. При това трябва да се отбележи, че целите а, могат а, да бъдат съвсем а, ясно видими и да дадат възможност за сближаване. А, сближаване на политиките на отделните държави членки, които представляват не само европейска добавена стойност, но също така дават възможност за осъществяване на инвестицията, която сме планирали в тази връзка. Тези съвместни цели могат да бъдат само целите на стратегия 2020. Това са много амбициозни цели, цели, които трябва веднага да приложим, без да губим време. Защото не може да се допълнят пускат празни обороти. Трябва да се върви много стегнато по посока целите 2020. Този бюджет трябва да бъде един бюджет на конвергенцията. Необходимо е да се концентрираме върху целите на стратегия Европа 2020. Един бюджет, който да изхожда от бюджетната комисия и а, е, който трябва да стане важна тема във всички комисии на Европейския парламент всички трябва да дадат своя принос, които имат съответната експертиза, съответните познания за постигане на целите на стратегията 2020. По тази причина аз се срещнах с всички специализирани комисии, за да ги помоля да превърнат бюджета в тема, която касае всички комисии, не само бюджетната комисия. И тук трябва да се хвърли светлина особено върху а, секторните приоритети и съответните компетенции с оглед на стратегията 2020. Тази комисия отговаря за много деликатни теми, които са свързани с две съществени цели на стратегията. От една страна борба срещу измененията в климата, но също така научна и развойна дейност. Това са действително две, два акцента по отношение на които Европейският съюз е бил пионер и трябва да продължи да дава своя активен принос през идните 10 години. Бих искала да ви презува да се опитаме още сега да дефинираме онези дейности и програми, които попадат в компетенциите на вашата комисия, които са от стратегическо значение и да се започне работата по тях в светлината на стратегията 2020. 3 юни е следващия срок, става дума за пилотни проекти за подготвителни мерки. Тези инструменти са много щекотливи и те ще дадат възможност на бюджета да се вземат предвид съответните потребности и да се започне с нови политики на Европейския съюз. Тези деликатни инструменти са част от нашата работа и за това те трябва да бъдат взети предвид в много голяма степен. Ние сме в края на планирането. Колегата Юта Халк извърши изключително важна дейност. Тя участва в комисията Шуре и а, ние мислим за бъдещето на Съюза. В момента ние финализираме своите разсъждения по плани... финансовото планиране, като маржът е много а, кратък, много къс. А, трябва съвсем точно да бъдат определени приоритетите всички компоненти а, трябва да участват, за да може да се изпълнят със съдържание стратегическите приоритети. Особено важни са пилотни проекти и подготвителни дейности. Имаше първи доклад на комисията. Там стана ясно и се видя, че много аспекти не са, пред... не са включени. Ние се опитахме да потърсим причините. Необходимо е да се разгледат нещата, да се проверят, да се види кои неща са били успешни, кои не и да се тръгне от онези практики, които вече са се наложили. Така че това е моята гледна точка. Първо трябва да се провери кои дейности, кои програми са част от компетенциите на вашата комисия и са от стратегическо значение за 2020. Това трябва да се прецени това е и компасът за постигане на напредък в бюджетната процедура. Ние започваме с четенето след 20 април, следват пилотни проекти, подготвителни мерки и след това искаме да имаме още един инструмент за прегледа след внасене на измененията. Става дума за проверката на цифрите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Балцани. Сега първо докладчик има думата. Госпожа Юта Халк. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Франческа, че е тук. Аз два пъти съм се подписвала като отговорна за целия бюджет на Европейския съюз. Знам, че това коства много нерви. Много комисии е, има, които имат идеята, че докладчика трябва да ги посети. При нас в Комисията по околна среда е сравнително ясно кои са нашите приоритети и кои неща искаме да приложим. На първо място, важна е борбата срещу измененията в климата. Ние смятаме също, че това е една хоризонтална задача, много неща, които служат на борбата срещу измененията в климата, ние не отговаряме в тесен смисъл точно за тези бюджетни редове, но смятаме, че борбата като цяло е срещу климатичните изменения е хоризонтална задача. И кой би могъл да се справи по-добре от а, общия докладчик, който отговаря за целия бюджет? И разбира се, мисълта, свързана с климатичните изменения, трябва да намери своето отражение в бюджета. единственият инструмент, който имаме в сферата на околната среда е LIFE. И LIFE като финансов инструмент тече наистина добре. Комисията е в състояние, службите на комисията са в състояние да прилагат LIFE Държавите членки и НПО-тата в тях разбраха за какво става дума, разбраха кои мерки са важни, кои са правилни и аз си мисля, че този инструмент трябва да бъде, да продължи да бъде е, подкрепен не само в настоящия, е, настоящия настоящата финансова прогноза 12-13, но трябва да продължим и нататък с малки проекти, незадължително с големи, за да направим нещо за биологичното разнообразие, за устойчивия туризъм и подобни неща. Много е важно програмата LIFE да продължи. Всичко това, което е свързано с енергийна ефективност и възобновяеми е, енергийни източници, също е една от мерките ни, която искаме да прилагаме. Ние знаем, че и а, Комисията по промишленост, комисията, регионалната комисия отговарят за това, защото те разполагат с кохезионния фонд а, в структурната политика. Все пак смятаме, че енергийната ефективност и насърчаването на възобновяемите енергийни източници е един от нашите приоритети. Нещо по което от 2010 година като Комисия по околна среда вече нямаме като компетенция, е разходването на средства за защита на климата в по-слабо развити страни. Междувременно това премина към генерална дирекция ЕКО, но ние сме на мнение, че много спешно и по този въпрос ние трябва да започнем да прилагаме мерки за защита на климата в развиващите се страни, за да може критериите, които ние влагаме в различни а, актове, да могат да се прилагат и там. И трябва да сме наясно, че онова, което се прави там, трябва да е в допълнение към онова, което ние в тесен смисъл разбираме под политика за, развиваш, за развитие. Не бива по някакъв заобиколен начин да включваме в, това критери... в критериите за политика за развитие. На последно, но не на последно по важност място, ние знаем, че политиката за околна среда и защитата на климата може да се постигне само чрез сътрудничество между държавите членки, разбира се, чрез бюджета и съответни стимули в него, но преди всичко чрез законодателство. Това е много важно. И когато говорим за законодателство, е много важен контролът. Как се прилага законодателството? Това е много важно. В това отношение ние трябва да погледнем производствата за нарушаване на договорите, които се предлагат и към които се стреми комисията 2260 дела общо, така 419 от тях са в екологичната сфера, т.е. 17,7% от всички производства за нарушаване на договорите са в екологичната сфера. Въпросът е, ще успеем ли да направим това с тези хора, които отговарят за това в генералната дирекция? Знам, че комисията понякога е малко по-предпазлива когато става дума за повече персонал. Трябва да знаем обаче достатъчен ли е наистина персонала в комисията и можем ли да упражняваме достатъчно натиск върху държавите членки, за да изпълнявате екологичното законодателство. Това е въпрос, който ме интересува и се надявам комисията да може да ни даде отговор. Това ме интересува не просто като докладчик за бюджета за Комисията по околна среда, но и като председател по настоящем на изваредната комисия, на комисията ШУА, защото а, през следващата седмица ние имаме изваредно заседание, на което ще се занимаваме с администрирането. С администрацията, всъщност, извинете. И в тази връзка от страна на комисията трябва да се направи нещо. Значи не е популярно да се казва имаме нужда от повече персонал. Въпреки това, не е популярно, когато в определени държави членки екологичното законодателство повече или по-малко не се пред, прилага. И ако погледнем а, е, срещу кои държави се водят такива производства за нарушаване на, на екологичното законодателство, виждаме, че в определени държави има а, е, превес на подобни дела, така че там трябва да се предвидят повече проверки. Просто от комисията трябва да получим отговор и за мен ще бъде добре, ако сега може да ми дадете отговор. Ако не можете веднага, ще бъда благодарна да го направите до края на седмицата. Е, за да можем за, изваредното, за заседанието на извънредната комисия, което е след Велик ден, да имаме повече време е, комисаря, който отговаря за администрацията, ще трябва да дискутираме въпроса за нашите изисквания. И последното е един призив към всички докладчици в Сянка и всички, които отговарят собствените си политически групи за това. И призивът е следният. Да бъдете много щателни, е, акуратни по отношение на пилотните проекти и подготвителните мерки. Франческа каза току-що на 3 юни е временния краен срок за внасенето на добри идеи. Ние самите сме си поставили един вътрешен е, график, един календар и искаме да видим в каква посока върви комисията с онова, което бе прието през последната година като пилотни проекти и подготвителни мерки. И тук мога само да кажа на всички колеги, които наистина са заинтересовани, които вероятно през тази година ще разработят добри идеи, да ги поканя утре да дойдат при нас бюджетната комисия. От 9 до 11 ще имаме изслушване и ще разглеждаме точно тези въпроси. Знам, че а, колежката Емилия е перлата на тази комисия. Тя вече а, уведоми всички политически групи за това, но искам още веднъж да повторя и да отправя тази покана за това изслушване, да дойдете при нас в бюджетната комисия, просто за да чуете какво представляват пилотните проекти, какво може да се постигне с тях и как трябва да са изплетени идеите, от какво естество да са те, така че да бъдат признати. Това е всичко. Благодаря много на колегата Халк. Сега следващия оратор. Заповядайте. Искал да благодаря на госпожа Халк за огромната работа, която тя извършва и така дебело да подчертая, че тя за мен е една от основните фигури в този Европейски парламент по значимост. Благодаря и много. Бих искал да подчертая, като докладчик в сянка по процедурата, че периода между обмяната на мнения и крайната дата за подаване на поправки ми се струва доста ограничено. В този контекст бих искал да попитам дали няма да е по-удачно да се даде повече време на Комисията да коментира по предложенията за поправки и да фиксираме като крайна дата началото на септември. В момента анализирам ефективността и резултатите, постигнати от предходния бюджет. Тук бих искал още веднъж да поставя акцент върху важността на принципа за добро управление на финансовите ресурси. Все още понякога се забелязва тенденция Европейската комисия да се концентрира единствено върху бюджетната страна, а не върху ефикасността на изразходените средства или изпълнението на целите. По-конкретно, в бюджета за 2012 година бих искал да видя повече средства в Комисията по околна среда, отделени за проекти за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, за конкретни мерки за енергийна ефективност, за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, както и за по-висока суровинна ефективност и рециклиране за повече редки суровини в Европа. Вие знаете, че това е един голям проблем за всички нас. Във връзка с кризата в Япония, сигурен съм, че възобновяемата енергия трябва да бъде силно подкрепена като неразделна част от Комисията по околна среда. По отношение на пилотните проекти – ние ще подготвим предложения, свързани с енергийна ефективност и рециклиране на ценни суровини, тъй като това е актуално в момента за целия Европейски съюз. Благодаря още веднъж на госпожа Халк. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря на колегата Панайотов. Ако няма други изказвания, Още един въпрос имам. Дали има представител на Европейската комисия тук? Има ли някой от комисията тук? Est-ce que Madame la voulait encore prendre parole? Госпожа докладчикът желая ли да вземе думата още веднъж? Може би съвсем накратко. Искам да се спра на казаното от колегата. Благодаря за тази информация. Тя е много тясно свързана с стратегия 2020, енергийна ефективност, борба срещу климатичните изменения, възобновяеми енергоисточници. Това със сигурност са акценти на стратегия 2020 последните събития показаха, че точно това са темите, които трябва да бъдат насърчавани. Интересно е също казаното от Юта Халк. Тя а, с, спомена а, необходимостта от надзор върху изпълнението на законодателството. Това е един от аспектите, който представлява добавена стойност в рамките на европейския семестър, защото там се предвиждат национални планове за реформа. Координацията между Европейския съюз и националните държави членки трябва да функционира на всички равнища, като се започне от бюджета, но това преминава и през координацията на приеманото законодателство. Що се отнася до срока? 3 юни е срокът за пилотни проекти и подготвителни мерки. И това е свързано с факта, че а, ние получаваме обратна връзка от комисията. Това наистина е срок за а, междинни, за временни предложения. Технически погледнато, а, те а, ще доведат до изменения в бюджета. Официалният срок е до септември. За да сме сигурни обаче, че някъде няма някакви скрити резерви, и някакви оплаквания, нещо, което комисията не може да приложи, аз бих предложила да направим първо предложение, за да получим първа обратна връзка от комисията, да видим как можем да коригираме нещата, с какво да допълним, за да сме конкретни и ефективни, защото наистина а, сроковете са много кратки. Ich möchte das, ja, danke. Ich möchte das letzte nur noch mal unterstreichen. Искам само да подчертая казаното последно от колегата. Всички решения, които вземаме по отношение на бюджета и които не могат да бъдат приведени в действие, са разходени на празно средства. На 31 декември на съответната година тези средства се връщат обратно в финансовите министерства на държавите членки, а не искаме да се стига до това – Всяка година призовавам за това внимателно да обмислим какво всъщност представлява един пилотен проект, какво би могло да представлява подготвително действие. И то още преди да представим предложенията на ниво парламентарна комисия. Още преди да се започне работата в парламентарните комисии, можем да се обърнем към комисията, за да уточним осъществимостта на пилотните проекти и подготвителните действия. Когато разполагаме с правно основание, то тогава вече не става дума за пилотен проект. Пилотните проекти винаги представляват нови идеи, нови действия, които парламентът може да предложи. Но те трябва да са наистина действително нови, т.е. да не се съдържат в нито един законодателен текст или в нито една предходна програма. Това не е лесно, разбира се. Не е лесно да се предложат такива действия. тъй като разполагаме с все повече правни основания за цялата, за, за работата си, за всички мерки, които предприемаме. Но въпреки това, може би е възможно да се направят добри предложения и не бива да пилеем средствата, които могат да бъдат заделени за пилотни проекти и подготвителни действия. Председателят, благодаря. С това апелирахте към фантазията ни. Нека така приключим разискванията по тази точка. Нека ви съобщя само срока за внасянето на изменения. Това е 15 юни. Гласуването в комисията ще се проведе на 8 септември. Подготвителната процедура ще се проведе на 25 май. Секретариатът предлага на 25 май да обсъдим пилотните проекти. 15 юни е срокът за внасяне на изменения по проекто бюджета. Това бе всичко по тази точка. С това можем да закрием днешното заседание и непосредствено след това започва заседанието на координаторите.